Мисля, че след вашия увод съвсем накратко ще се спра е, на някои основни принципи и на съответните разпоредби за воденето на подобни преговори. Ако има въпроси от е, членовете на комисията, е, било по същество или по процедурата, заедно с колегата Робер Жерон от Генерална дирекция селско стопанство ще им отговорим. Както посочихте, господин председателю, наистина тези преговори не се отнасят за предоставяне на нови отстъпки, а по-скоро за обещетяване на загуби, съществени загуби, поради по-високите мита, които членовете на Световната търговска организация трябва да плащат поради присъединяването на тези две държави към Европейския съюз сега трябва да има търговия при клаузата за най-облагодетелствена нация. Затова е редно да вземем предвид съществуващите споразумения с такава клауза и правата, проистичащи за третите страни от тях, както казахте, господин председателю. Чрез тарифни квоти се постига обещетяването при нас – това е лесно за изпълнение за губещия член. Другата възможност е а, или да се намали митото, а, което се ползва, с клауза, а, се ползва от клауза за най облагодетелства на, нация, или временно да бъде суспендирано. Ние а, а, изчислихме а, разходите на а, партньорите е, за двете страни е, спрямо референтен е, период 2002, 2003 и 2004 година. И това бяха най-късните цифри, които бяха на лице към 2006 година. Критерията за водене на преговори е, за възможно обещетяване е, беше разлика между е, митата, които третите страни биха платили на третите страни и митата, които те плащат при ставките на Европейския съюз. За мнозинство, при мнозинството от продуктите партньорите по СТО се ползват от по-низки мита. Но а, по правилата на ГАТ ние трябва да компенсираме а, при онези продукти, при които съответните трети страни а, имат загуби. В този случай става дума за загуби в търговията с България и Румъния. Значи, ако има загуба за едната страна и печалба за другата, гледате нетния резултат. Доста скромни са загубите в сравнение с предишното разширяване през 2004 година. Освен, че трябва да бъдат компенсирани членовете на СТО за по-високите мита за износ в тези нови държави, членки на Европейския съюз, тарифните ангажименти на присъединяващите се държави, уточнени в техните собствени списъци, се смесват с тарифните ангажименти на Европейския съюз като цяло, обединяват се. И за това при споразумението с Аржентина има указания а, като, на продукти като а, жито, ечемик и а, царевица. Това не е обещетение за Аржентина персе, а просто Съюзът поема ангажиментите на България и на Румъния в този случай. Ако преговорите не завършат с успех, винаги ще има възможност съответният е, член на СТО да отегли аналогични равностойни е, отстъпки на основание член 28 от ГАТ. Обаче е, ние работим за решение, защото подобно отегляне на отстъпки нали, не е желателно да се получава. Тези три споразумения в дневния ред днес – е, ако бъдат е, одобрени, е, ще стигне до един добър резултат, както за Европейския съюз, така и за нашите партньори в СТО. Може би една последна дума за изпълнението. След като Европейският парламент даде съгласието си за споразуменията и те бъдат сключени, комисията ще приеме регламент за прилагане на съответните ангажименти за тяхното изпълнение, така както те проистичат от споразуменията. Благодаря, господин председател. Any remarks by the committee members? Членовете на комисията имат ли забележки? Да ви напомня, че проектът доклада ще бъде обсъден на 21 юни. Крайен срок за внасяне изменение 28 същия месец. Аз зачитам личната отговорност на моите колеги, парламентаристи, но може би трябва да попитам, къде е господин Бакауи, член на тази комисия? този многоуважаван парламентарист. Мисля, че той е от Румъния, но никога не сме го виждали. Съществува ли този човек е, на практика? Да не се е загубил някъде. Може би е бил тук като сянка и е присъствал непрекъснато но аз не съм го забелязал. Може ли секретарията да внесе да е малко яснота по този въпрос? Мисля, че няма такава точка в дневния ред. Той си остава член на комисията. Много уважаван при това, разбира се. Единайста точка. отмяна на два регламента. Моля за внимание. Тук не е място да човек да се, да, да, да се посмее. Младата дамо, мое ляво, ако обичате. Благодаря. Това досе е тясно свързано с отмяна на някои старели актове на съвета, по които също съм докладчик. Съвета е изразил своето желание тези две досиета да бъдат запазени като пакет аз съм съгласен с това и в съответствие с мобата на съвета ще разгледаме веднага проекта доклада, така както решихме в началото на заседанието. Разпоредбите са устарели, по силата на решение 95 от 27 декември. С това решение се премахват метата за стоки с происход Турция. Предложените изменения имат за цел да внесат по-голяма яснота и правна сигурност. Това е поредната крачка напред в споразумението между трите институции за по-добро нормотворчество. Като докладчик приветствам предложението на комисията. Парламентът е един от основните законодателни органи според Лисабонския договор в Европейския съюз. В интерес на правната сигурност е отмяната на правен акт да бъде одобрена и от парламента. Кой ще вземе думата от комисията? Джулия Далбрена или Питър Бланкварц? Джулия Дълбрена. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, както правилно казахте, целта на предложението е да се внесе по-голяма яснота в законодателството, като се отменят редици разпоредби, които са станали устарели заради ново решение на комисията. Доколкото разбирам, комисията ще внесе изменение към текста. Техническо изменение, така ли е? Благодаря, господин председател. В последната минута от самата процедура забелязахме, че в точка трета от увода текста не е изцяло завършен. Всички стоки с происход Турция са елиминирани, но има един ограничителен списък за сълскостопански продукти с компонент, който е равен на компонента за трети държави. С цел по-голяма изчерпателност, тази точка, която се предлага, не е точно погрешна, но не е пълна. Това не касае факта, че тази разпоредба е устаряла, просто текстът не е пълен. Значи трябва да отстраним проблема, нали? Да променим текста. Комисията ще предложи ли промяна в текста на предложението? Да. Ако сте съгласни, кога ще стане това? Защото трябва да го внесете като изменение. Вие нямате право да направите това. Ние можем да го направим. Миналата седмица изпратихме имейл който бе одобрен от нашата правна служба. Ако смятате, че комисията трябва да предложи официално изменение, ще го направим. Не, просто искаме да разберем какъв текст искате, за да го проверя. Защото като докладчик аз трябва да внеса този текст в комисията и тя да го одобри. Европейската комисия официално няма право да внася изменения. Така че и искам от комисията да ми даде точния текст, за да мога да внеса самото изменение. Както сте забелязали, това ме е първия път тук. Сега ще прочета текста. Значи, трета точка. Решение 1.95 ЕСЕ от 22 декември 1995 за прилагането на окончателния етап от Митническия съюз както е предвидено в начина за изчисление на митни сборови за обработени сухопански продукти с происход от Турция и в Европейския съюз. Ето защо регламент ЕИО 429-73 става устарял. Добре, разполагам вече с писмения текст и ще внеса това изменение в комисията, за да бъде прието то. Членовете на комисията имате някакви забележки? Дванайста точка. Отмяна на някои остарели актове на съвета. Пак аз съм докладчика. Целта на това досие е да се отменят устарели актове на съвета, които са изгубили своята сила и действие, било то защото са имали временен характер или защото тяхното съдържание е било уредено в последващи актове, или защото са свързани с присъединяването на нови държави членки и са устарели след реалното присъединяване на тези държави трите институции се споразумели в Междуинституционалното споразумение за по-добро нормотворчество, общото законодателство да бъде актуализирано и да се отменят актове, които вече не въжат, Остарелите актове трябва да бъдат отстранени от законодателството, за да се подобре прозрачността и сигурността на европейското право. Приветствам инициативата на комисията и съм изцяло съпричастен към нейната цел. Измененията вече са обсъдени от юрист-лингвистите. Предлагам да ги приемем, така както са представени от комисията. Кой ще вземе думата от името на комисията? Наталисус Ванте Видел или Ванте Вайзел, не знам как правилно се произнася името ви. Не е проблем произнасянето от гледна точка на комисията. Ние споделяме изцяло линията на парламента. Целта е, е по-добро качество на законодателството. Е, измененията са е, свързани с по-добра законодателна техника. На такова мнение и съветът няма да има проблеми. Искам само да кажа, че за последното изменение, 25-то, се предвижда да се добави абзац. Тук има малко разногласие между правните служби на трите институции. Що се отнася до комисията, смятаме, че добавката не е, е задължителна, но не бихме се противопоставили на такава добавка, понеже тя е била използвана и в други текстове. Е, битката между юристите нека оставим на страна. Няма друг проблем. Е, е, всички актове, които се смятат за устарели, се приемат еднакво и от трите институции. Благодаря за това, че зачитате работата на юристите и на лингвистите. Има ли бележки от страна членовете на комисията? Thank you. The calendar is deadline for amendments the 20... Крайен срок за внасяне изменения 27 е ми този месец. Приемането на доклада 21 е юни. Да менем на 13 та точка. Много бързо работим, комисията още не е тук. По тази точка имаме обсъждане на процедурите по присъединяване към СТО, текущото им състояние. Комисията готова ли е? Не съвсем. Колегата е на път. Разбира ви, вие не носите вина. Тази точка трябваше да се обсъди малко по-късно. Просто сега се движим по-бързо, отколкото на предишни заседания. Да направим кратка почивка, 10 минути. 10 минути. Technical pause. Don't forget to come back to the meeting. Техническа пауза. Не забравяйте да се върнете обратно в залата след почивката. Colleagues, let's resume our proceedings. Колеги, да, да, да започнем отново. Моля ваш, за вашето внимание. Призовавам ви да приключите с разговорите в залата, да вземете местата си. Преди да дам думата на комисията, позволете ми да направя няколко съобщения. Първото е за докладчик от Инта относно Латинска Америка, взаимоотношенията с Латинска Америка, делегация в Меркосур. Ще помоля да каже представител на делегацията да каже нещо, тъй като е интересно всичко, което се отнася до Меркосур преди, координационното, преди заседанието на координаторите. Също така има искане да започнем заседанието на координаторите малко по-късно. коригира се председателстващия по-рано место в 17.30. Вместо 17.30 в 16.45. И така сме на точка. Трета текущо състояние на процедурите по присъединяване към СТО. Най-важният казус, разбира се, е Русия. Знаем, запознати сме с добрите положителните усилия да се придвижи нейното присъединяване, но разбира се има някои деликатни въпроси, все още не решени, някои отделни аспекти от технически характер – и бариери в търговията, а също и в а, а, програма за инвестициране. Присъединяването към СТО ще стои на предно място в а, бъдещите срещи на върх. Партньорите от Западните Балкани, особено Черна гора, Сърбия, Босна, продължават да създават трудности в преговорите относно достъпа на двустранния пазар. Около 12 споразумения с развиващи се страни в процес на присъединяване към СТО, Коморските острови, Екваториална Гвинея, Етиопия, Лаос, Либерия, Самуа, Самуа Сао Томе и, княж... и Судан и Йемен. Вануато ще стане номер едно след ратифицирането на протокола за присъединяване. Имате думата. Добре дошли на нашите заседания. Благодаря, господин председателю. Както разбирам, сте получили актуализираната нота, която раздадахме във вашата комисия, както и на държавите членки. И ще се опитам да не повтарям съдържанието на нотата, само няколко индикации за това как върви процеса на присъединяване в СТО. Първо, в преговорите за присъединяване винаги имаме двупосочен или двулентов подход в един в Женева, където присъединяващия се член приговаря присъединяването си с всички държави членки на СТО, които изразяват своето воля и желание да участват в тези заседания на всички работни групи, тази група от страни, които, държави, които наблюдават присъединяването на една конкретна държава. И в тези работни групи, техните заседания, закон, законите, законодателството на присъединяващия се член се гледа под лупа според трите стълба на СТО стоките, закона, услугите и търговията и също свързаните с интелектуална собственост. Освен това, паралелно имаме двустранен процес, е, който продължава неформално и аз бих казал малко тайничко в, в един конфиденциален аспект между всяка, всеки член на СТО, който иска да преговори, преговори достъп до пазара със съответният е, кандидат на стоки, услуги и със самия кандидат. На първо място ще разгледам многостранният аспект на преговорите, който винаги започва с фактическа информация относно търговския режим на кандидата. Представител на правителството се среща с членовете на СТО, разглежда се законодателството – неговия търговски режим в формата на един меморандум за търговия. И на базата на тези, този меморандум след това имаме процес на въпроси и отговори между членовете на СТО и присъединяващия се член. Това, този преглед продължава във формата на писмени, писмен обмен и в край на краищата приема формата на едно резюме от всички факти, които са били приложени, и повдигнати. Всичко, което т.е. така наречения договор, на базата на който новия член ще се присъедини. Този договор е, е така нареченият доклад на работната група. Първо той е проектът доклад, а в последствие става официален документ, на базата на който тъй като включва всички ангажименти, които ще поеме кандидата, за да се присъедини към СТО. Доста обемист документ, например за, по отношение на Русия, документ от около 5-600 страници. Тоест, не, няма да бъде ваш а, четиво преди сън, а, освен ако искате да бодрствате през цялата нощ като се включват е, много най-различни подробности, в които са изложени задълженията и ангажиментите на присъединяващия се член. Това е многостранната, многостранния аспект в Женева. В зависимост от е, а, а, скоростта, може да бъде няколко месеца, 6 месеца, и поне трябва да има една работна среща на годината. След това имаме втория двустранен, двустранна лента за достъп на услуги и стоки. Ние като Европейски съюз, като Европейска комисия, при договаряме сделки за достъп до пазара с съответният кандидатстващ член. В случая с Русия още преди няколко години го започнахме и сега сме в процеса на договаряне на двустранен достъп до пазара с Казахстан а Русия е член на Митническия съюз. След това всички членове на СТО, които желаят да го сторят, могат да договарят достъпа до пазара. След това всички тези документи се събират, всички тарифи, отнасящи се до стоки и услуги, всички ангажименти, поети за, за услугите, се компилират и се изработва окончателен списък на, базиран на най-основните ангажименти. Да речем 50% в митни, мита върху колите. САЩ успя да си договори 10% мита. И това се включва в списъка на Казахстан. И така се изработва един консолидиран списък от е, ангажименти, както за услугите, така и за стоките. Работната група изготвя протокол, който в края на краищата ще бъде окончателно одобрен в края на процеса на присъединяване. Това е един много дълъг процес. С е, Русия вече 16 години продължава. И в резултат от това се внася в общото, общия съвет, Генералния съвет за обсъждане и когато той го приеме, когато той приеме пакета, протокола всъщност, тогава членът на СТО има определен период от време да ратифицира споразумението и да подпише протокола и вече именно на този етап става официален, е признат за официален член на СТО. Това всичко го казвам, тъй като доста рядко ми се отдава възможност да идваме и да обясним какъв е точно, как работи процеса на присъединяване в вашата комисия, да го споделим. След това по отношение на състоянието на всяка отделна присъединяваща се страна. Някои са по-активни, по-бързи се случват от други, поне през последните няколко месеца. С удоволствие ще отговоря на въпроси, които може да зададете. Разбира се, както и вие казахте, Русия е най-важният кандидат. Ние разчистихме пътя за а, сключване на едни доста, едно доста бързо сключване на споразумение с Русия преди няколко месеца, когато изяснихме въпроса за експортните мита на стоките. Това беше един от последните трудности, но все пак висят още няколко аспекта, няколко преговори, които трябва да бъдат отново проверени, преди да можем вече например, неодавното интегриране в Митническия съюз, заедно с Казахстан и Беларус. Ние раз... в нотата, която сме разпростране... разпространили, има няколко основни въпроси. Най-трудният, вероятно, от економическа гледна точка, е свързан с мерките, инвестиционните мерки, свързани с търговията, на тър... а, с търговията с автомобили. Има едно влушаване на тяхната позиция с една нова система, отнасяща се или схема за тези инвестиционни мерки. Има си жаргонно наименование и във всъщност това би, може би ще повлияе на преговорите с Русия по този въпрос. Много чувствителен въпрос. САЩ възприе една, един, една твърда, доста твърда позиция по този въпрос. Ние сме заинтересовани да а, защитиме фирмите, които инвестират в Русия, но трябва да спазваме и принципите на СТО и да следим те да истина да бъдат спазвани. Друг важен аспект, който и вие сте забелязали, са фитосанитарните и санитарни мерки. Тук отново, а, а това всъщност е нещо, което Русия е правила и по-рано няколко пъти, законодателството, което е а, прието в рамките на Митническия съюз, т.е. законодателството на Митническия съюз, при, прието от него, е една а, стъпка назад така че в сравнение с това, което беше на маса, така че трябва да се предприемат нови стъпки. Друга интересна област са квоти, квотите за достъп а, на месо на руския пазар. И накрая един политически въпрос, който не засяга а, конкретно Европейския съюз, но е много сериозен, е а, противопоставянето от страна на Грузия срещу присъединяването на Русия към СТО. Има сега посредник, това е швейцарския посланник, който конфиденциално се прави усилия да размрази положението с някои идеи, които поставя, но това поне говори, че нещо се прави. Сега минавам към свързано с още едно това присъединяване на тази важна от економическа гледна точка страна Казахстан. Целта е да направим бързо проследяване а, след въпросите за присъединяването на Русия. Знаем, че ще бъде трудно от техническа гледна точка да, да го приключим до лятото защото огромен обем технически въпроси имаме за решаване. Но ни, Казахстан, с Казахстан искаме да следва веднага след Русия. Два са въпросите. Първо, натрупаното закъснение по отношение на многостранната лента или писта, така да се каже, на преговорите. Става дума за работата на работната група в някои отношения това е директно копиране на текстове от споразуменията с Русия, но има и някои аспекти, които са свързани с други стоки и услуги. И на второ място, което е особено важно за Европейския съюз, експортните мита. Това, което е проблем с Русия, проблем и с Казахстан, а, що се отнася до някои суровини особено. А, и знаете, това е нашата обща политика по суровините. Казахстан а, също, вероятно, смята, че а, тук също има известно преповтаряне на, на текстовете по отношение на Русия, по отношение на Казахстан, това, което ще бъде преговаряно. Това бих казал с е всичко отнасящо се до Митническия съюз, до присъединяването към него. Беларус, разбира се, е на мили, на километри по-назад в техническо отношение. И сега ще мина на друга група а, присъединявания, което това са Западните Балкани. А, също важно за нас тъй като присъединяването към СТО е важен критерий за приемане в Европейския съюз, тъй като по дефиниция а, означава бързо интегриране на тези държави а, към СТО. Ние подкрепяме присъединяването им. С Сърбия вече подписахме двустранен протокол преди две години с Черна гора. Тук основният проблем с една от държавите членки имаме на СТО. И нещо, което трудно го разбираме от е, економическа гледна точка. Украина, Украина иска Монтенегро да либерализира достъпа до стоки и услуги по един безпредседентен, доста безпредседентен маниер поне що се отнася до присъединяването към СТО. Т.е. те искат нулев ставка за автомобилите, което е едно доста необичайно искане, на което сме свидетели при преговори. Подобно, имат, подобно искат, искане имат и към Сърбия. И позицията е много силна не само по отношение и на Западните Бал... Балкани, но и на други региони, за които също искат пък нула ставки за стоманета, за така или иначе, това са проблеми. Европейската комисия а, иска да подкрепи Черна гора, изявила своето желание. Е, да го стори и следи отблизо развитието на нещата с Сърбия. Пак имаме този проблем с търговията и ние, разбира се, трябва да сме е, сигурни, че сега предизборния процес няма да забави преговорите по отношение на присъединяването към СЕТО. И на последно място трета група, която може би е економически е по-маловажна, но също е важна за нас а, като част от дневния ни ред. Присъединяването на най-слабо развитите държави економики. 12 Вануа вече се договори от работната група на 2 май да присъединя СТО. Скоро ще бъде внесено в общия съвет по отношение на такси с обратна дата, които трябва да задължение с обратна дата, но ние се надявам, че скоро ще бъде решен този въпрос. И поне съм още няколко самоа, Лаос са, така да се каже, на добро място в, по пистата на присъединяване и очакваме това да стане в не много дълъг период. Така или иначе, те са вече подали заявленията и работят упорито, което смятам, че е положителен сигнал, за да не удължавам дискусията ви, ще спра до тук. Моето изложение чиято цел беше да ви дам най-последна информация. Но в е, документа, който сме раздали, също има още, което може да прочетете. Благодаря много. Thank you, Mr. Много благодаря на представителя на комисията не само за това, че разясни е, различните етапи на присъединяването на членове към Световната търговска организация, но и за този обзор на преговорите с страни, които особено ни интересуват, в частност Русия, Западните Балкани. Тъй като това не е международно споразумение, парламентът няма формално участие, но поне политически е редно да намерим средства, чрез които парламентът да бъде приобщен в по-висока степен към тези процеси. И се питам дали по-късно не е добре да чуем и техническо изложение от комисията за случая с Русия, естествено и координаторите ще имат възможност да изразят становище за това как да бъде разширено участието ни в тези политически процеси. Сега господин Метин Казак. Е, Благодаря, господин председателю. Присъединявам се към вашето нашето предложение е, да има по-задълбочен анализ и да направим е, разбор е, за отношенията с тези страни в контекста на присъединяването им към СЕТИО. Благодаря на представителя на комисията за това, че ни даде тази изчерпателна информация, която бе и много интересна. Аз особено проявявам интерес към ставащото с Русия. Вярно е, че това е много важен аспект и за нашите отношения и би трябвало да бъдем информирани, макар да нямаме по-активно участие. Поне следва да бъдем а, информирани, осведомявани за ставащото в хода на тези процеси. И също а, в проблема с присъединяването на страните от Западните Балкани, вярно се намираме в безисходица е, с поведението на Украина, която демонстрира определено отношение към някои от тези държави. Аз нямам представа как може да бъде убедена Украина да вдигне поставените от е, самата нея препятствия. Но макар да няма о, още осезаеми резултати, бих призовал комисията да не се разочарова, е, да е, продължава да предлага стимули на държавите членки и на е, Украина е, да постигнат напредък, тъй като сегашното положение наистина е, блокира процеса на задълбочаване на нашите отношения с страните от този регион и пречи на присъединяването. Аз искам да задам въпрос, тъй като не видях в нотата какво става с страните от Южен Кавказ частност Азербайджан. Знам, че има преговори, които са започнати в средата на октомври 2010 година. Е, с Азербайджан имам предвид за присъединяване към СТО, но от тогава насетне не сме чули кой знае колко новини, какво става с този процес. Ще ви бъда благодарен, ако можете да ни дадете повече детайли в това отношение. Председателят благодаря сега Хелмут Шулц. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на комисията за дадената от нея информация и подобно на колегата Казак искам да задам два въпроса. Моите въпроси са свързани е, с преговорите на Русия по молбата и за членство в СТО. Първо, как се отнасяте към неодавнашното позициониране на министър-председателя Путин по отношение на присъединяването към СЕПИО като блок. Какво означава да се влезе като блок в СТО и какво ще означава то за по-нататъчните преговори за присъединяване? А, второ, и мисля, че този въпрос е много важен за по-нататъчните отношения между Европейския съюз, Руската федерация и другите страни от общността на независимите държави. Как според вас могат да бъдат стимулирани членовете на СТО да участват в тези преговори като се има предвид, че новите страни, е, които искат да се присъединят към СТО, биха могли да се присъединят в този кръг е, да бъдат поканени за преговори в този кръг и евентуално така да бъде намерена нова писта за преговори и с останали. Uh, Председателят, благодаря. От... Преди да дам отново думата на комисията, ми се ще да подчертая въпроса за възраженията на Украина срещу някои страни от Западните Балкани. Защо? По какви причини Украина поставя тези препятствия и какво, какъв натиск може да бъде оказан, за да се откаже Украина от това си поведение? Давам ви думата за отговор на зададените въпроси. Господин Гасати от комисията. Благодаря, господин председателю. Благодаря за интересните въпроси, които ми бяха поставени. Най-напред. За Русия. Естествено, комисията е готова и оставям на колегите, които координират и организират работата на вашата комисия, да се яви пред вас и да ви даде всички детайли, с които бихте искали да се запознаете за присъединяването на Русия към СТО. Не всички присъединявания към тази организация са с еднакво значение, но разбира се, присъединяването на Русия е от особен интерес и за това процесът заслужава подробни разяснения. Ако такива са необходими, с удоволствие ще ги дадем. Сега за Западните Балкани. Най-напред не сме се отказали и не се отказваме. От самото начало сме направили е, ясно изявление на последната среща е, на министрите е, през декември 2009 година. и въпросът всъщност бе отнесен на безпредседентно високо ниво по този начин. Вие питате какви са причините за поведението на Украина. Много може да се спекулира не може да се отрече, че Украина има и економически интереси в Западните Балкани, защото този пазар е сравнително близък до Украина, но може би е, има и политически мотиви е, за това поведение. Украинците е, мислят, че е, са платили доста за присъединяване към СТО. Е, Украина влезе в СТО е, веднага след като кризата порази страната и тя бе принудена да иска помощ от МВФ. Затова има такива впечатления, които може би не са съвсем обосновани. Но има според мен и политически причини, поради които Украина е, Украина заема такава твърда позиция по отношение на всички процеси за присъединяване. Това е, не обягна от вниманието на секретарията на СТО и на генералния секретар на организацията и те се опитват да намерят решение. Що се отнася до Азербайджан? Всъщност, извинявам се, че за 15 юни е, е предвидено техническо заседание по детайлите за преговори, на, на преговорите с Русия току-що научавам. Това и съобщавам. А, а, значи, Азербайджан 97 година искаше да се присъедини още. Е, имаше няколко заседания през 2008, през 2009 и 2010 година имаше среща, заседание. Е, преговорите не са е, на много напреднало ниво. Все още е, правим фактологическо обобщение и изготвяме таблицата, особено по отношение на услугите. Знаете, че това е с много голямо значение е, в Азербайджан, тъй като тя е производител на енергия. Но е, преговорите там не са стигнали такова удовлетворително равнище, каквото бихме искали да видим. Е, преговорите започнаха миналия октомври, но там ставаше дума за непреференциалните търговски условия, които договаряме с Азербайджан, защото е, всички преференции ще трябва да се договарят едва след присъединяването на Азербайджан е, към СЕТИО. Последното фактологическо е, обобщение е от 3 септември 2010 година във връзка с процеса на присъединяване на Азербайджан. Ако имате интерес, мога да ви изпратят този документ и други документи, свързани е, с присъединяването е, на Азербайджан. Що се отнася до присъединяването към СТО на Митнически съюз като блок? Е, въпроса на господин Шуц. През 2009 година Путин за първ път обяви, че ще бъде създаден Митнически съюз и че Казахстан и Беларус трябва да влязат в СТО при едни и същи условия с Русия. повече от една година бе необходима на руснаците, за да разберат, че членовете на СТО няма да приемат този подход. Сега е ясно, че всеки член на Митническия съюз ще се присъедини към СТО при собствени условия и със собствена скорост. Разбира се, когато в различните членове а, на а, Митническия съюз а, има идентични законодателства, ние ще подходим идентично. Например, като Митнически съюз тези държави имат външна граница с единна тарифа и тарифата, която сме договорили с Русия, е по-висока от тази, която се предлага на Казахстан. Затова сега трябва да се договори обещетение, за да е сигурно, че ще бъдем компенсирани за това, че Казахстан ще се присъедини независимо от Митническия съюз. Сега, Киргистан също неформално е, е заявил желание да влезе в този митнически съюз и мисля, че и е, Украина е, говори по този въпрос с Русия. Естествено, това е, може да се отрази върху нашите преговори за зоната за свободна търговия с Украина, но тази история е по-различна. Е, по отношение присъединяването към СТО, Русия, Казахстан и Беларус ще се присъединят със собствена скорост при собствени условия, но работната група ще разисква идентични условия там, където в тези страни има и идентично законодателство. Много трудно е да се включат други страни в този кръг на преговорите. Новите членове на СТО могат да поставят условия, могат да заявяват нови интереси и да поставят нови искания на тези преговори. Е, трябва да се каже, че поне що се отнася до достъпа до пазара, в проекто условията на а, кръга от Доха имаме указание че е, държавите членки, които наскоро са се присъединили е, към е, СТО, ще поемат ангажименти малко или никак не надхвърлящи онези, които те вече са поели при присъединяването си. Затова, например, Китай има по-дълъг срок за въвеждане на, те, на изискванията за това. Украина и Саудитска Аравия няма да трябва да направят нищо повече е, от гледна точка на пазарен е, достъп е, от това, което са направили при присъединяването си. Естествено мога да навляза и в повече подробности, но не е сега моментът. Моментът е специфичен. Русия може в някакъв момент вече да има думата. Е, говорим е, по въпроса за субсидиите и е, за необходимостта от регулиране на двойното ценообразуване. Когато се стигне до същностните дискусии, Русия със сигурност ще прояви интерес и ще се опита да повлияе на тези преговори. Надявам се, че съм отговорил достатъчно задълбочено, но естествено мога да дам и по-нататъчни разяснения, включително в двустранен порядък. Председателят функциониране е, из основи и е много интересно Европейският парламент да има участие в този процес. Си, през... Госпожа Sì, presentarmi ad alcune dichiarazioni dei колеги. Съгласен съм с нещата, които казаха колегите. По време на последния парламентарен мандат парламента гласува за изменения сетил. Аз бях докладчик, когато бе гласуван този въпрос. Възприехме тогава категорична позиция в парламента да внесем промени и да направим структурата по-гъвкава, за да говорим на обществените потребности. Реакцията тогава, която е валидна и днес, е, че чакаме кръга преговори доха, нищо не може да се направи. Мисля, че се нуждаем от една съвместна обща инициатива на нашата комисия трябва да призовем съвета и държавите членки и да им напомним, че системата днес не е точно справедлива, което и налага провеждането на реформа. Парламентът мисля, че може и сам да предложи идея, не само да разглежда идеите внесени от други организации. Предполагам, че председателя може да изготви писмо след нашите дискусии, което да изпрати до всички държави, участващи в СТО. Споразумението с Пакистан, което се изключи наскоро, се изтъква като още един мотив. Бе изпратена искане до комисията, комисарят е Гухт по-конкретно. Защото Пакистан и друг член на света имаха различни позиции. И така, нуждаем се от ясни структури, обща уредба, която да е модернизирана, усъвременена. За момента имаме голяма структура, която обаче не отговаря на времената. Трябва да ревизираме тази устаряла структура. Предприемането инициатива от нашата комисия въпрос, който ще бъде разгледан своевременно. Благодаря на колегата. Комисията, кой ще вземе думата сега? Няма ли кой да вземе думата? Няколко думи, ако обичате да се представите за протокола. Димитър Цветанов. Подкрепяме идеята за подобряване на рамката за управление на економиката в световен мащаб. Разбира се, много важен въпрос е как можем да подсилим външното представителство на Европейския съюз, за да може съюза да говори с един глас. И да се продобри положението на базата на нашата економическа мощ. Бяха споменати валутните курсове. Това е доста деликатен политически въпрос, който бе обсъден и миналата седмица по време на семинар с участието на представители на Банка в Америка, Банка в Канада, китайски представители. Комисаря Трен също бе там и изнесе приветствие. И така очакваме първия проект на вашето проекто становище. След това ще внесем по-подробни забележки по него. Благодаря. Да се върнем, да дадем пак думата на Яник Шадо. Да не забравяме, че това е становище от нашата комисия, водещата комисия, комисията по економически въпроси. Яник Шадо има думата. Благодаря, господин председателю, за това, че припомнихте статуса на а, това становище и а, броя на знаците, които можем да подадем с такова становище. Не можем да засегнем всичко. Ако ми позволите, искам да задам един въпрос на комисията. Искам да знам как комисията преценява Например, при подготовката на g 8 и Г20, координацията на държавите членки, които участват на тези форуми. Смята ли комисията, че и може да се играе така по-активна роля за координация или всеки ще си прави каквото си иска, очаквайки фамилната снимка накрая? Успоредно с това, въпросът за суровините, в частност земеделските суровини, е, е интересен и важен. Ние е, имаме предвид законодателството, е, прието през 2010 година в Съединените щати. И тук отново се поставя въпросът за координацията на Г8 и Г20. Смятаме, че през 2009 и 2010 година се тръгна към а, махане на субсидиите а, за а, твърдите горива, което не само ще доведе до ограничаване на емисиите, но и ще стабилизира международния пазар на, енерги... на енергия. Ще, до... ще и, и се избегне по този начин и силната конкуренция спрямо енергията от е, възобновяеми енергийни източници. Това са въпроси, които несъмнено ще взема предвид е, в своето становище. Um, Както решихме преди заседанието на координаторите, с това приключваме публичната част на нашето заседание, като изслушахме колегата Шулц, който ще ни представи посещението на делегация на Европейския парламент в Меркосур. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Първо искам да благодаря на докладчиците Сянка, които работят по търговски отношения между Съюза и Латинска Америка, се присъединиха към мен и, и обсъдиха с мен темите, които трябва да повдигнем по време на посещението. на делегацията в края на април. Посещението бе в навечерието на подновяването на преговорите между Меркосур и Съюза, петия кръг преговори, който се състоя в първото десетдневие на май. It was just to understand what... В Асунсион. Целта бе да видим каква е позицията на Бразил по-конкретно, тъй като делегацията бе в Бразилия. Какво мисли Бразилия за бъдещето развитие на отношенията между Меркосур и Съюза? Делегацията бе посрещата на високо равнище, членовете участваха в четвърто заседание на новоизбрания президент на републиката – Дилма Русев, с неправителствени организации, профсъюзи, организации на гражданското общество. Темата бе планиране економическото развитие на страната. Този е четвърти кръг, това е четвърто издание бе участие се организирано с обикновеното заседание на съвместната сесия на Европейския съюз и Бразилия. Нашата делегация имаше възможност да вземе участие в тази среща. Проведохме среща с три министри на селското стопанство, на търговията и, и кратко заседание с външния министр на Бразилия. Освен разговорът с представител на изпълнителната власт, успяхме да водим разговори с членове на двете камари на бразилския парламент. И там се повдигна въпроса търговски отношения между Съюза и Меркосур – Освен това, делегацията има възможност да води разговори с представители на Петропас. с представители на мрежата на простите на етанол в Бразилия. Бяха засегнати въпроси за екологичните аспекти на енергията, и горивата, които се предоставят на потребителите страната и световен мащаб. Също се обсъди и възможността да се постигне някакъв напредък, пробив в преговорите с европейския пазар. Ще направя кратко представяне. Членовете, които проявят по-голям интерес към темата, могат след това свършат с мен и да обсъдим въпросите подробно. На първо място Бразилия ясно изрази своя интерес към приключване на преговори, търговските преговори с Съюза и Меркосур, изключването на споразумение. На второ място иска това да е регионално споразумение – за да няма проблеми с някои държави членки на Меркосур. И така Бразилия иска да се изключи регионално споразумение като водеща економика в района – Бе ни казано, че ще бъдат представени предложения на петия кръг в Асунсион. Предполагам, че скоро ще разберем какви идеи предлагат страните от Меркосур, Европейската комисия и ще получим представа за това как ще протече петия кръг, който ще се състои в началото на юли в Брюксел. На трето място, абсолютно всички представители заявиха, че съвсем не са сигурни каква е ролята на Европейския съюз и позицията на парламента. Като си има предвид резолюцията за сълско-стопанските продукти. Това бе резултата Искам да представя е, този въпрос тук. В самия парламент имаше спорове как да подходим. Повдигна се и въпроса за отговорността на различните комисии. Не искам да навлизам в подробности по темата, но мисълта ми е, че ние трябва да се даваме сметка, че това, което вършим, се следи и анализира от нашите партньори извън Съюза. Не сме сами в Вселената. Е, трябва да носим отговорност за нашите постъпки. И на последно място представителите на синдикатите и гражданското общество, академичната общност – представиха най-различни становища по въпроса за бъдещето споразумение по време на среща в университета. Има опасения, свързани с социалните и економически последици в страната, така че трябва да сме открити и да продължим обмяната на становища, за да стигнем до такова споразумение, което да отговаря на потребностите на гражданите и на държавите от региона. Благодаря. Да, както знаете, <clears throat> още не сме назначили докладчици, както за преговорите с ЕФТА, на, по, по преговорите ЕФТА с Меркосур, нито пък по споразумението с Колумбия и Перу. За щастие имаме докладчик за доклад е, по собствена инициатива търговски взаимоотношения, който действа и като наш представител в делегацията, която бе изпратена в е, един от тези два региона, поради което ще имаме възможност да изслушаме този отличен доклад или брифинг от е, страна на делегацията. Съжалявам, че сега искам да благодаря за проявения интерес и за това, че сподели впечатленията си. Дали някой от вас има въпрос, бележка по току-що изслушания брифинг? Според, както виждам, няма желащи относно посланието, което Европейски съюз ще изпрати в прочутата резолюция за търговия и земеделие. Благодаря ви още веднъж. Ще имаме възможност да се върнем на тези въпроси. Това ще рече, че приключваме откри, откритата, отворената част от нашето заседание. Всички може да останете в. А тези, които няма да участват в заседанието на координаторите, моля тихо и бързо да напуснат залата. А тези, които ще останат, допълнение към координаторите, с секретарията на комисията, правната служба на Европейския парламент